Now we come to the vote. Започваме гласуването. Първата точка е препоръка за второ четене относно позицията за правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Доклад на госпожа Гростет. Гласуваме по позицията на съвета. Блок първи за, против, въздържали се, приема се. Позицията на съвета се приема с измененията. Поздравления за госпожа Гростет. Сега ще гласуваме предложение за резолюция относно споразумение за доброволно партньорство в областта на горите. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, проверка. Може ли да направим проверка по изменение 2? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отново нещата са на кантар. Нека да направим проверка по изменение 3. Всички ли гласуваха? Края на гласуването. Отхвърля се. Поставям на гласуване цялото предложение за резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. Доклада на господин Жадо следва единно гласуване, по именно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Втория доклад сега на господин Жадо. Отново едно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Поздравление отново за докладчика. Следващата точка е гласуване по предложение за резолюция по отношение на споразумението за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Нещата не са ясни. Нека да направим проверка по изменение 5. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. Поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега цялото предложение за резолюция чрез поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега доклада на господин Мартин. Междинно споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн. Няма изменения за, против, въздържали се, приема се. Поздравления на докладчика. Следващата точка е гласуване по 5 предложения за резолюция относно международното осиновяване в Европейския съюз. Поставям на гласуване предложението за, против, въздържали се, приема се. Всички останали отпадат. Следващата точка е гласуване за предложение за резолюция от Комисията по външни работи. Става въпрос за споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Сърбия. Изменение 4 Имаме изменение, ако не се лъжа. Устно изменение. Госпожа Луначек. Искам да внеса устно изменение към това изменение 4 на Франциска Брант. Искам да се заличи последната част и да се казва призовава Сърбия да започне диалог с Косово без да се позовава на преговорите за неговия статут. Надявам се, че ще ме подкрепите. Има ли възражение? Изглежда няма. Господин Поселт има думата. Искам само да препоръчам да гласуваме за при това положение. Благодаря. Изменение 4 с изменението по именно гласуване. Нека да започнем гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 8. Разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част ще проверя, ако желаете. Започваме проверка по първата част от параграф 8. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. По втората част сега, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Ясно се вижда. Параграф 11 имаме две изменения. Изменения 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверя. Добре, прав сте. Изменение 5. Започваме проверка по изменение 5. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6, параграф 11. То е оттеглено. Стигаме до параграф 12, изменение 8. Има устно изменение от господин Качин. Благодаря, госпожо заместник председател. С оглед на важността на човешките права, искам да има поименно гласуване по изменение 8. То е свързано с изненадващото решение на сръбското правителство да не присъства на церемонията по връчване на Нобеловата награда на мир в Осло. В същото време се говори за решението на сръбския омбудсман да присъства на церемонията от името на сръбския народ. Трябва да кажем ясно, че не може да има сделки с човешките права, за да има широка подкрепа за това изменение. Искам да представя едно много кратко устно изменение, което всъщност ще е компромисно. Първоначално то беше изготвено от госпожа Мария Еленикопа. Искам да се добави думата initial между governments и decision. Значи ще се казва съжалява за първоначалното решение на правителството да не присъства на церемонията по връчването на Нобеловата награда на мир в 8 на 10 декември, но приветства от друга страна решението на омбудсмана да присъства на церемонията. Призовавам всички колеги да подкрепят това изменение. Благодаря, господин Качин. Първо ще гласуваме по устното изменение. Има ли възражение да се включи думата initial, първоначален. Okay, in that case the... В такъв случай устното изменение не може да бъде направено по отношение на по именното гласуване има ли възражение? A... Аз мога да взема решение. Ние можем да гласуваме, освен това, дали да има поименно гласуване или не. Значи, поименно гласуване по изменение 8 в настоящия му вид. Поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Свобода. Ние не гласувахме по изменение 8, нали? А, имало е поименно, добре. Мислех, че гласувахме за това дали да имаме поименно гласуване. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега поставям на гласуване предложението за резолюция в неговата цялост чрез поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега доклада на господин Качин споразумение между ЕО и Република Сърбия Единно гласуване за, против, въздържали се, ясно мнозинство за. Поздравления за господин Качин. Следващата точка е гласуване по доклада на госпожа Матиес, Европейска инициатива за болестта на Алцхайрме и други деменции, поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Матиас. Следващата точка е гласуване по предложение за резолюция от страна на Комисията по петиции, инхалатори за астма, единно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Следващата точка гласуване по 6 предложения за резолюция. Положението в Хаити една година след земетресението. Общо предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Следващата точка е гласуването по две предложения за резолюция, свързани с нарушаване на свободата на изразяване и дискриминация възоснова на сексуалната ориентация в Литва. Е, предложение от 4 политически групи. изменения 2. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2 на две части. Първата част, тъй като гласуването е разделно, за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Искам да проверим по втората част. Нека да започнем гласуване по втората част на параграф 2. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да гласуваме електронно по втората част на параграф 5. Моля да гласувате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, проверка. Нека да започнем проверка по изменение 5. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Бележка под линия номер 8 за, против, въздържали се. Нещата не са ясни. Нека да гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. За против, въздържали се, приема се. Преамбилна точка F, разделно гласуване, за, против, въздържали се. Нещата не са ясни, нека да проверим по преамбилна точка F. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се примерно точка хаш за против въздържали се приема се. Преамбилна точка хаш проверка. Добре, започваме проверка по преамбилна точка хаш. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И сега предложението за резолюция в неговата цял за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до обясненията на вода.